доклада и препоръките на генералния секретар на ООН. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Колеги, дебатът за Шри-Ланка с това приключва. Ще гласуваме след като приключиме днешните дебати. Следващата точка от днешния ред е Азербайджан. И аз ще дам думата на госпожа Ведят, която ще открие дебата господин е, е, председател. Нямам, е, не съм свикнала да говоря първа. Още един път се спираме на положението в Азербайджан. Положението с демокрацията в тази страна е много драматично. Но това е една, един много важен наш партньор, партньор в източното партньорство на Европейския съюз. Много неправителствени организации посочват нарушаване на човешките права и корупция на режима. Ценностите на демокрацията и на правата на човека са неразделна част от ценностите на Европейския съюз. Не трябва ли да извлечем поуки от това, което стана в арабските страни и да изискваме онова, което не, сме, не изисквахме от Либия, Тунис или Египет? Не смятам, че трябва да правим това, господин комисар. Необходимо е в край на краищата демокрацията да възтържествува в тези страни. Необходимо е да бъдем по-взискателни. Според мен демокрацията, резолюцията, която предлагаме е минимум, възможният минимум. Не трябва да се задоволяваме само с нея. Призовавам да я гласуваме. Благодаря, господин Танък. Господин председател, Азербайджан, за съжаление, е едно партийна, е полудиктаторски режим. Изборите миналата година доведаха до предвидимо мнозинство за партията на президента Йохам Алиев. Докладът на ОСН казва, че свободата на мисълта, изразяването е ограничена и нормалният политически диалог е почти невъзможен. Сега чуваме нови доклади. И извинявайте, господин Танок, може ли малко по-бавно? Мисля, че повечето от вас разбират английски в тази зала. Сега чуваме доклади за това, че опозиционните партии, журналисти са подложени на натиск. Хубаво е да си напомняме от време на време за истинската природа на режима на президента Алиев. Те са членове на Съвета на Европа и част от източното партньорство би трябвало Азербайджан да държи на правата на човека и върховенството на закона. Истинска, истината е различна. Страната изразходва милиони петродолари, за да убеди света, че нещата там вървят както трябва. Аз обаче не вярвам. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Искам да започна с няколко по-ведри неща. Тук се спомена, че много хора са били освободени, но от друга страна ситуацията поражда загриженост в Азербайджан. Фабрикуват се обвинения, има несправедливи арести. Знаем за случая, когато на 17, на 2 април, извинете, бяха арестувани 200 души. От друга страна, Азербайджан е подписал Конвенцията за защита на ромите и Конвенция за защита на човешките права. И има нужда от ем, диалог с гражданското общество, а няма нужда от натиск. Има нужда също от така от междуправителствено сътрудничество в рамките на Евронест. Благодаря, госпожа Шарке. Благодаря, господин председател. Въпреки, че ние приветстваме е, освобождаването на, от затвора на Хами Ели и Хемницидет, е, но трябва да кажем, че свободата на е, изразяването и събирането в събранията в Азербайджан не са на лице. Биват преследвани представители на неправителствени организации. Има съдебни процеси, които се провеждат през нощта и обвиняемите нямат достъп до адвокати по, по заповед на Министерството на правосъдието е, е затворено е, бюрото на Human Rights Watch. Е, правителството на Азербайджан е, губи доверието на света, е, че изпълнява конвенциите, кои, под които се е подписало. Искаме президента Талия да държи на думата си. А пък Европейския съюз също се сгуби доверието на света, ако не действа срещу последиците от това, което става в Азербайджан. Благодаря. А сега госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Преди няколко дни в Европейския парламент в Брюксел се празнува създаването на Евронест. Азербайджан е част от тази организация и Азербай... Азербайджан в а, тази си роля а, се е врекла в а, спазване на принципите за свободата на пресата, за защита на човешките права и така нататък. Но, но какво се случва там? Точно обратното. А, това е потрясаващо. Правителството през последните два месеца демонстративно а, подхожа брутално а, към мирни демонстранти. Млади хора са арестувани, осъждани до две години и половина, само защото а, са демонстрирали а, съвсем мирно. Други 30 души, които а, са демонстрирали мирно, също са били а, арестувани а, без а, да имат а, право на правна помощ и правна защита в продължение на дни. Господин председател, господин комисар, това е недопустимо. Ние призоваваме заедно а, пете най-силни политически групи да изготвят една резолюция и да призоват незабавното освобождаване на тези хора, а също и да се гарантира свободата на преста, свободата на човешките права и свободата на словото. Господин Алиев каза преди месеци, че нито един журналист няма да бъде преследван в Сърбеджан. Той в крайна сметка трябва да спази това свое обещание. През юни е планирана междупарламентарна сесия, междупарламентарна сесия, в която ще участва и Азербайджан. И нека тогава наистина това, което бъде обещано да бъде спазен, спазено. Благодаря. Сега от името на политическите групи, господин Кукан от името на НП. Е, дякую, пане председо. Став демокрация a Благодаря. Ситуацията в Азербайджан действителност е повод за тревога. Става дума за свободата на медиите, свободата на словото, Свидетели сме на множество случаи на задържане на журналисти и представители на опозицията. Азербайджан и други страни в региона трябва да покажат, че а, трябва да спазват ангажиментите си които са поели в рамките на форумите за сътрудничество. Аз бих искал да ви напомня за засилването на напрежението между Азербайджан и Армения. Напрежението се засилва до толкова, че се превръща в опасност за сигурността. Европейския съюз трябва да предприема действия не само в Азербайджан, но и в целия регион. Мисля, че ние трябва да се опираме на своя опит от конфликта в Грузия и да предотвратим подобни случаи в бъдеще. Господин Вигенин. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Вярно е, че положението в Азербайджан е трудно. Има основания за загрижен, загриженост във връзка с съдбата на господин Саваланен и Хаджиев. Властите там трябва да разберат, че политически демонстрации, демонстрации са, демонстрации са нормална част от политическия живот – и че това са е основни елементи на демократичното общество. Трябва да кажа обаче, че малко злощастно намирам това, че слагаме Азербайджан и Беларус едно след друго, след като Азербайджан преди една седмица стана основател на парламентарната асамблея на Евронест. Имаме нужда от диалог и с гражданското общество, и с властите в Азербайджан. Трябва да направим повече да бъдем по-внимателни, когато приемаме въпроси за спешно обсъждане и действие. Мисля, че в Азербайджан духа нов вятър, има нова воля за политически диалог. И е, това, което ще стане през юни в Азербайджан, ще даде възможност да повдигнем въпрос за нарушенията на човешките права и за започне един по-последователен диалог. Благодаря, господин Вигенин. А сега давам думата на Граем Уотсън, който ще говори от името на АЛДЕ. Господин председателю, Азербайджан е известен като Азерия, както и Грузия и Армения. Хо... Хората, които са загрижени за демокрацията и свободата, не са желани. Какво се случва с Азербайджан? Изборите не са честни, хората не се третират по справедлив начин, други са преследвани и така нататък. Репресии, които са по-скоро характерни за арабски страни, а не за европейски страни. Нужен е прогрес. Тази страна продължава да участва в политиката за добросъседство. Необходими са обаче политически реформи, отколкото желанието за снабдяване с нефт и изграждане на нефтопроводи. Сега госпожа Хаута от името на Зелените. Благодаря. Демокрацията и спазването на правата на човека и върховенството на закона е част от споразумението за асоцииране между Азербайджан и Европейския съюз. Без да се спазват тези принципи, Азербайджан едва ли може да има съвместно бъдеще с европейските партньори. Искам да се присъединя към колегите, които казват, че трябва да сме ясни и обективни, когато разговаряме с колегите от източното партньорство. Не бива да кажем, че не бива да оставяме впечатлението, че проблемите са само в Беларус и други страни от източното партньорство и се надявам, че проучването, което беше поръчано, ще ни е, покаже насоки за това как се развива ситуацията в областта на правата на човека в тези страни. Господин Пашка. Благодаря, господин председател, господин комисар. Азербайджан е един специален партньор на Европейският е, съюз. Той е един от е, основателите на Евронест и с право е, има привилегировано положение като наш партньор. Когато сключваме споразумения, страната се ангажира да спазва принципите на демокрацията и човешките права. Затова Смятам, че е неоправдано, а, очевидно е неоправдано да се арестуват журналисти, представители на неправителствени организации, борци за правата на човека, да се използва а, натиск и насилие. И за това а, трябва и, и а, госпожа Аштън и Европейската комисия да упражнят натиск върху Азербайджан, да им предадат нашата тревога във връзка с това, което става. Предложената резолюция, според мен, ще даде мандат именно за това. В контекста на Евронест ние трябва да направим така, че без забавяне да се занимаем с нарушаването на правата на човека и да, и да призовем и Азербайджан, и Беларус да спазват правата на човека трябва да държим сметка, че нещата се развиват. В други части на света имам предвид арабския свят. В тези страни представителите на опозицията бяха задържани, бяха потушени демонстрациите. Всичко това показва, че в Азербайджан основните свободи не се спазват. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кели е първия в рамките на процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Мисля, че положението в Азербайджан е много разочароващо. А, това е, е една страна, която не е направила голям напредък от разпадането на Съветския съюз насам липсват е, свободите, които са основно, основна предпоставка за всяка функционираща демокрация, изтежание на затворници, съдебни процеси с скълъпени доказателства и така нататък. Очевидно, ние трябва да водим диалог с тази страна. А, но трябва също, както и господин Моцан трябва да бъдем и твърди. Е, защото е, иначе няма да постигне много. Да, на диалога, но а, и потвърди изисквания за спазване на свободите, свобода на словото и преди всичко свобода на печата. Благодаря и сега давам думата на господин Репо. Благодаря, господин председател. Свобода на словото, свобода на, на сдружаването и така нататък. Това са ам, признаци на всяко едно демократично общество. А какво се случва в а, Азербайджан? Арестува се безразборно, за да се задуши гласа на гражданското общество. Азербайджан е член на съвета на Европа, както е то, а, а, както така страната е подписала и Конвенцията за човешките права. Активисти за човешки права и е, свободи биват арестувани. Много хора са възпрепятствани да демонстрират мирно и свободно. А, младите хора нямат възможност да използват социалните мрежи. Това е абсурдно. А, в Азербайджан трябва да се оказва подкрепа на демокрацията, на спазването на човешките права. Благодаря. Следващия оратор. Господин председател, резолюцията за Азербайджан изрази не изразява наша, достатъчна степен нашата тревога. Не би трябвало да се правят аналогии с арабския свят. Подобно предупреждение може да бъде видяно в много документи. В някои части изразената критика би могла да бъде по-прецизна. Формулировката за влушаващата се ситуация с правата на човека би трябвало да се предшества от думите на, от, наскоро. Азербайджан тази пролет постигна известен напредък и не беше записан от Human Rights Watch сред страни като Китай, Русия, Ирак, Саудитска Арабия, Узбекистан и така нататък. Азербайджан е в Азербайджан не е споменат в този списък и следователно можем да приемем, че нещата там се развиват по-добре. Благодаря, госпожа Данчила има думата. Благодаря, господин председател. Азербайджан е активен партньор на Европейския съюз в рамките на нашата политика на съседство, а също и като основател на Евронест. А, за да спази своите задължения, поетите от него задължения, Азербайджан трябва да гарантира основните права съгласно конвенцията, Всеобщата конвенция за правата на човека. И всички други конвенции, които Азербайджан е подписал. Очевидно, нито една демокрация не може да функционира, ако нейните граждани не могат да демонстрират мирно. Не може студентите да не бъдат допускани на изпити, защото политическите им възгледи са различни от това на правителство, тези на правителството. Трябва също така да има и свобода на пресата, която трябва правилно да информира общественото мнение. Не може да има и цензура а, върху интернет. Благодаря. И, и, и господин Палецки с накрая. Благодаря, господин председателю. Азербайджан има две лица. От една страна, Азербайджан е една прогресивно растяща економика, има огромни ресурси на нефт. също е постигнал голям напредък и в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. От другата страна, другото лице, това са арести на множество хора, потискане свободата на пресата. Смятам, че Баку трябва да се вслуша в мнението на своите граждани. Не може страната има две лица. Европейския съюз трябва да има отделни инструменти, да действа и също да вземе едно положително решение. Сега я думата давам на комисарят Ласло. Благодаря. Събитията в Азербайджан във връзка с демокрацията и правата на човека са повод за тревога за всички нас. През последните няколко години забелязваме, че се засилват ограниченията. Провеждането на парламентарните избори през 2010 година не беше достатъчно, за да се постигне достатъчен напредък в демократичното развитие. Има и други области, в които според нас Азербайджан трябва да положи допълнително усилие, за да спази ангажиментите поети в рамките на съвета на Европа. Първо, свобода на медиите няма медиен плурализъм. Освен това се съобщава за турмоз срещу журналисти и съмнителни съдебни процедури срещу представители на медиите. Свободата на събранията е друг област, друга област, която ме притеснява. През последните седмици властите предприеха действия срещу организирани групи, задържането на активисти и други представите и други репресивни мерки срещу протестантите са, протестиращите са достойни за съжаление. Европейския съюз трябва да изкаже ясно позицията си в полза на демокрацията и върховенството на закона. Подобни послания бяха изразени от самия председател Баросо, когато посети Баросо през януари и ще бъдат част от дневния ни ред по време на бъдещи е, срещи. Съществуващото миналата година ние създадахме нова подкомисия за свобода сигурност и права на човека и демокрация. Демокрацията и правата на човека са и централна тема в преговорите ни за ново споразумение за асоцииране. Приветствам желанието на Азербайджан да обсъжда тези въпроси. Приветствам и ролята на Европейския парламент, като отстоява демократичните правила, в това число и чрез е, форума за сътрудничество с Азербайджан. Благодаря. Благодаря ви и аз. Дебатът за Азербайджан приключи. Гласуването е, ще бъде след е, като изчерпим следващата точка, която е Беларус.